Добър ден! Let's start with today's... Нека започнем днешното заседание на комисията ни. Радвам се, че някои колеги са в Брюксел. Да се надяваме, че през идните седмици ситуацията ще се нормализира до някъде и все повече от нас физически ще присъстват тук. Виждам, че има и депутати, които са се свързали дистанционно. Нека започнем. Има превод със следните езици. Английски, френски, немски, испански, италиански, полски. От 4.45 до 6.45 има само пасивен полски. Моля да говорите родните си езици. Както обикновено, когато заседаваме дистанционно, ако искате да вземете думата, трябва да, натиснете бутона за вдигане на ръка, а преди да започнете да се изказвате, трябва да натиснете бутона Speak. Ако няма възражения, проектът на дневен ред за днес ще се счита за прият. Преминаваме към точка 2. Механизъм на Съюза за гражданска защита. Господин Роберт иска ли да се изкаже преди да пристъпим към гласуването? Не. Тогава нека ви разясня как ще протече гласуването. Ще открием гласуването в 13.45. Ще можете да гласувате до 14.45. Ще обяви резултатите по време на втората част от днешното ни заседание. Обръщам ви внимание, че само нези депутати, чието имена са били заявени за участие в днешното гласуване от политическите им групи, са получили валидни бюлетини. Само техните гласове ще бъдат преброявани. Всички, които участват в гласуването, било тук в залата или дистанционно, ще трябва да получат бюлетините по имейла си, след което трябва да ни ги върнат принтирани, сканирани и подписани. Доколкото виждам, имаме кворум. Няма да проверяваме кворума сред онези, които са се свързали дистанционно, тъй като имаме кворум. Господин Бреер. Uh, ще гласуваме също така и по акта за цифровите услуги, подобряване на функционирането на единния пазар. Гласуването ще протече по процедурата, така както я обясних. Господин Бреер. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги. Предстои да приемем становището си, което ще представим на Комисията по въпросите на вътрешния пазар. Става дума за акта за цифровите услуги. Ще трябва да се справим с най-големите предизвикателства на нашата ера, като например капитализма на наблюдението, който се основава на наблюдението, експлуатирането и манипулирането на определени модели на поведение. Това ще може да е възможно единствено и само ако се направи надлежната оценка във връзка с върховенството на закона. Освен това, блокирането на ползватели от доминиращи платформи е проблем, по който трябва да се работи. Много от вас, колеги, внесоха изменения. Взехме предвид измененията внесени от всички политически групи при изготвянето на компромисните изменения, по които предстои да гласувате днес. Благодаря ви за работата по това становище, макар и тя да протече в писмена форма поради настоящата ситуация. Няма да сме първата комисия, която ще финализира работата си по това досие но ще се получи един много добър, обстоен текст. Ще излезем с това становище своевременно. Предстои също така да излезем и с доклад за акта за цифровите услуги, в който ще се съдържат много конкретни препоръки Становището ни също ще бъде от полза както за комисията ИМКО, така и за комисията. Има все още няколко спорни въпроса във връзка с това становище. Става дума, например, за предложението ми за защитата на съдържание, което е законно в страната на публикуване, но може да бъде незаконно другаде. Става дума за принципа на страната на происход – Друг спорен въпрос е въпросът за чувствителната информация, като например търговските тайни. Правилно е предложението на комисията достъпа до подобни данни да се ограничава само за целите на разследването на тежки престъпления. Благодаря. Сега предстои да пристъпим към гласуването. Благодаря ви, че работихте по това досие и че ще отстояваме ценностите си и в цифровата ера. Благодаря ви, ще гласуваме до 14.45. Ще обявя резултатите в началото на следобедната сесия. След това ще се състои и втората част от гласуването. Веднага след сегашното заседание ще се състои заседанието на координаторите. Точка 5. Одобрение на протоколите от заседанията от 22 юни, 7 и 13 юли. Има ли възражения срещу тези протоколи? Не, с това те се считат за одобрение. Точка 6. Изкуствен интелект. Въпроси свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото Европейският съюз е засегнат в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие. Думата има докладчикът господин Любретон. Благодаря, господин председател. Искам да припомня заглавието на мой доклад. Въпроси свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото Европейския съюз е засегнат в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие. Това е доклад, който се отнася до изкуствения интелект. Един от четирите доклада, който изготвя нашата комисия по въпросите на изкуствения интелект. Важно е да се занимаем с този въпрос, защото става дума за технологична революция и ще има отражение върху всички сфери на живота на обществото. Целта на доклада е да се види дали тази е, техническа революция ще бъде от общ интерес и ще допринесе за благоденствието на гражданите. Темата на доклада е широко обхватна и затова аз трябваше да направя избор, тъй като това е доклад, който има ограничен формат, така че има някои неща, които отсъстват от доклада, което няма как да не е в подобен случай. Надявам се, че с общи усилия ще успеем да запълним празнините след внасянето на изменения от докладчестите в Сянка, както и приноса на другите комисии, защото има четири комисии, които решиха да изготвят свои становища по доклада. Читам за много важно в този доклад, както и в другите три доклада, защита на изкуствения интелект. Трябва също да подчертаем, че трябва да имаме една и съща дефиниция в четирите доклада, така че е необходимо да се хармонизира. Особено внимание обърнах на военното използване на изкуствения интелект в съответствие с работния документ – има доста правни гаранции, които трябва да бъдат прецизирани, за да не се допусне злоупотреба с подобна употреба. Първата гаранция, която е необходима, е свързана с нуждата от човешки контрол. Тоест, трябва човек във всеки един момент да може да коригира въпроси, свързани с военното използване на изкуствения интелект да дезактивира даденият апарат, ако има отклонения. Това беше подчертано също в становищата на някои от другите комисии. Друга правна гаранция е свързана с проследимостта на вземането на решения. Това е важно в случай, че има нанесени щети, за да е ясно кой е този, който е взел решението откъде тръгва това решение. Евентуално за по-нататък, когато трябва да се потърси отговорността. Друга гаранция е уважаване на хуманитарното право, най-вече конвенциите от Женева. Това са гаранции, които трябва да бъдат изрично подчертани. Също спазване на принципа на пропорционалност, т.е да се изисква равновесие между военните цели, които се преследват и средствата, които се използват, за да се избегнат злоупотреби. Това трябва да се спазва, когато се използва изкуствен интелект също. Също за по-опасните системи, така наречените смъртоносни автономни уражени системи, трябва да има строг човешки контрол, да има човек, който да може да поеме контрола във всеки един момент. С други думи, това означава, трябва да се забранят някои видове смъртоносни автономни оръжия, а именно напълно автономните роботи, така наречените Humans of the Loop. Също се предвижда текст, който предвижда процедура за разрешаване на използването на подобни оръжия. Това трябва да става предварително. Тоест трябва да има строга рамка. Трябва да се спазва също и конвенцията от 1992 година по някои класически конвенционални оръжия, а именно да се забранят унези оръжия, които имат прекалено травмиращ ефект. Това не е нещо изцяло ново, тъй като дискусията по смъртоносните автономни оръжия е водена в рамките на тази конференция. Освен това, това е предложение да се включат смъртоносните автономни оръжия в договора за продажба на оръжия, за да не се допусне тези оръжия да попаднат в грешните ръце, тъй като има такъв риск. Друга тема, която широко е застъпена в литературата, е свързана да не се допусне атропоморфността на тези смъртоносни автономни оръжия, т.е. без човешки контрол. Държавите, както и Европейският фонд за отбраната, трябва да има това предвид. Това е фонд, който финансира проекти, свързани с изследването в областта на смъртоносните автономни оръжия. Аз разглеждам и други аспекти на държавната власт, които могат да бъдат засегнати от използването на изкуствен интелект. Предлагам няколко общи принципи. След това ще превеждам два примера, свързани с здравеопазването и правосъдието. Аз съм работил и по трети пример, няма да го крия, но това създава проблем с обема на доклада. Общият принцип е, е, е изкуственият интелект, използван от е, частни субекти, не трябва да замества държавната власт. Ползвателите трябва да имат възможност да се обърнат към специалист по тяхно желание, когато става дума за система за изкуствен интелект и това е изключително важно за държавната служба, за публичната служба. Всички, които са свързани с вземане на решение от публичен орган по отношение на изкуствения интелект, трябва да бъдат много добре информирани, за да могат в последствие да се обърнат към специалист, към отговорен човешки фактор – Що се отнася до здравеопазването, изкуственият интелект е вече е широко застъпен. Това е също и, и много актуален въпрос, тъй като се намираме в разгара на пандемията с коронавируса. Освен това, трябва да се обърне особено внимание на защитата на личните данни на пациентите. Изкуственият интелект в тази сфера трябва да запази правото на гражданите на достъп до здравни грижи. Така че винаги трябва да се запази връзката между пациента и лекаря. Изкуственият интелект не бива да разкъсва тази връзка. Що се отнася до правосъдието, обществеността трябва да е информирана за използването на изкуственият интелект. Аз съм заложил няколко принципа, липса на дискриминация, що се отнася до използването на програмни продукти, за да не се допусне на категория от населението. Спазване на всеки гражданин да има достъп до съдия. В никой случай изкуственият интелект не може да замества съдеята и също съдията трябва да има право на преценка тогава, когато има основание да не се съобрази с изкуствения интелект. Също разглеждам въпроси, свързани с частното международно право, съвсем накратко, за съжаление. Но беше важно да спомена някои от принципите. Идеята е изкуственият интелект да се използва за намирането на решения – за решаване на конфликти в законодателството, но също трябва да се информират ползвателите на изкуственият интелект за този вид употреба и да не се фаворизира националното право за сметка на други. Т.е. трябва да има добро програмиране. Също добавям, както го предлагате от Комисията по транспорта, да се обърне внимание най-вече на комисията, по въпроса за автономните автомобили, които могат да доведат до доста съдебни дела в международното право, тъй като това са устройства, които пресичат границите. Това са въпроса, които са на дневен ред и трябва да бъдат споменати тъй като буде безпокойство, свързани с частното международно право. В заключение на тази презентация искам да ви уверя, казвайки, че основната нишка е изкуственият интелект да спазва демократичните принципи, както и върховенството на закона. Изкуственият интелект, ние добре го знаем, е един шанс, но може да бъде и опасност, за това трябва да се обърнем с нужната сериозност към този въпрос. Не бива да допускаме най-лошите възможни сценарии. Благодаря ви за вниманието. очаквам с нетърпение оживена дискусия. Благодаря, господин Либретон. Благодаря, господин Любретон. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Моля да се вмествате в рамките по на две минути. Господин Радев. Скъпи колеги, благодаря на господин Любретон за представения от него проект на доклад и го поздравявам за работата, която е свършил като докладчик – като докладчик в сянка от страна на Европейската народна партия, разбира се, има няколко въпроса, които искам да разгледам. Мисля, че е важно и затова бихме искали да подчертаем малко повече ролята на Европейския съюз в разглежданата тема, както и необходимостта от обща правна рамка, която да отчита всички аспекти на изкуствения интелект, включително военните аспекти. Подкрепям идеята за общо европейско понятие за изкуствен интелект, но мисля, че тук трябва да се вземе предвид мнението на експертите, за да можем да обхванем всички аспекти на изкуствения интелект, които ще бъдат регулирани на европейско ниво. Бих искал също така да обърна внимание на факта, че е необходимо да се проучи въздействието, което изкуственият интелект може да има като стратегически фактор за цялостната политика на сигурност и отбрана на Европейския съюз, особено по отношение на военните и гражданските мисии и операции. В тази връзка технологиите за изкуствен интелект трябва да гарантират на Европейския съюз сега и в бъдеще способността му да поема отговорност за световния мир и сигурност и да защитава своята територия, своите граждани и интересите си, като действа стриктно в съответствие с международното хуманитарно право и без излишно да рискува живота на обслужващия персонал. Ето защо е важно да се осигури оперативна съвместимост с нашите съюзници от НАТО. Тя трябва да се поддържа чрез общи стандарти, които са от съществено значение за провеждане на операции в коалиция. Отделно от това сътрудничество в областта на изкуствения интелект трябва да бъде установено в европейска рамка, която е единствената подходяща рамка за генериране на наистина мощни полезни взаимодействия, като се предлага от Стратегията на Европейския съюз за изкуствен интелект. Що се отнася до полуавтономните и автономни оръжейни системи, тези технологии не разпознават граници, те не могат да останат ограничени до една държава или до един континент. Това прави още по-спешно регулирането на международно ниво на правните и етични въпроси, свързани с създаването и използването на полуавтономни и автономни оръжия. Човешкият контрол върху използването на автономни оръжия е много важен елемент от бъдещите международни разпоредби в тази област. Според мен напълно автономните оръжия трябва да бъдат забранени. По отношение на използването на изкуствен интелект в правната област и в здравеопазването, за държавите членки е важно да оценяват рисковете, свързани с управляваните от изкуствения интелект технологии, преди да автоматизират дейности, свързани с Разбира се, ще предложим изменения по темите, които Ви представих. Надявам се на ползотворно сътрудничество с господин Лебретон и с останалите докладчици сянка. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря. Господин Росен Пере. Най-напред искам да ви благодаря, че в този доклад са обхванати неща, които бяха посочени на първото ни среща. Важно е този доклад да не се центрира само върху геополитическите аспекти, да се търси обща позиция вътре в Европейския съюз, така че има промяна в тази версия на доклада, затова подкрепяме позицията. Сега в доклада също се говори също и за спазването на международното право, конвенциите от Женева. Това ясно е посочено. Има, има някои неща, които искаме да бъдат подобрени по-точно отговорността и проследимостта на всички, които участват по цялата верига на създаване на цойност, изследване, разработване, пускане в експлоатация и така нататък, както в цивилната, така и във военната сфера. Националното европейско право трябва да бъде взето предвид. Също по отношение на смъртоносните автономни уражения системи, трябва да отчита това, което се казва в други доклади, които са в по-напредната етап по отношение на дефинирането на този вид оръжия. Трябва да има съгласуваност. Друго важно за доклада е пълна забрана на използването на смъртоносни автономни оръжейни системи без никаква човешка намеса. Не бива да се допусне не правомерно използване на тези семе системи. Във всеки един момент трябва да се гарантира човешка намеса при необходимост. Това е в съответствие с резолюцията, прията от парламента през и 18. В доклада посочва също използването на изкуствения интелект в здравеопазването и правната система. Трябва да се има предвид обаче, че изкуственият интелект може да се използва в най-различни области, затова не е необходимо да се ограничаваме само до тези две. Може да се използва в транспорт, в областта на сигурността и прочее. Всичко, което е свързано с публичната дейност. Трябва също да подчертаем, че при всяко решение трябва да се гарантира човешки контрол, защита на гражданите, защита на личните им данни. Това е обхванато от други регламенти, но трябва да се включи в този доклад също информацията за гражданите. Те трябва да имат достъп до тази информация всеки един момент. Трябва да имат достъп във всеки един момент, достъп до информация. Трябва във всеки един момент е възможно да се намеси човек за коригиране на нещо, което е взето като решение от изкуствен интелект. Следващият оратор. Карен, the floor is yours. Thank you very much. And thank... Благодаря. Благодаря на господин Лебретон за извършената работа. Радвам се, че докладчика подчертава, че е важно човешкия контрол да се запази през цялото време. Радвам се също така, че докладчикът каза, че използването на изкуствения интелект трябва да отговаря на международното хуманитарно право. След нашите дискусии последния път. Се радвам, че е разширено приложното поле. Смятам обаче, че е необходимо да се погледне също така и използването на изкуствения интелект при полицейските служби и тяхната работа. Радвам се също, че се говори за гарантирането на личните данни на пациентите, когато изкуственият интелект се използва в общественото здравеопазване. Това е важно, за да се опазят основните права на европейците. Съгласна съм с докладчика за това, че е нужно определение на изкуствения интелект, не само тук в този доклад, а и, както казах и колегите, за определението в целия Европейски съюз. Смятам, че трябва да подчертаем ключовата роля на Европейския съюз в международните усилия да се регулира изкуствения интелект за военни цели. Важно е също така Женевската конвенция да бъде спомената, както и международното право. И накрая смятам, че това е една добра основа за по-нататъчна работа и ви благодаря, благодаря на докладчика. Аз ви благодаря. Виждам, че господин Лагодински не се е свързал. Не знам дали господин Бреер иска да се изкаже. Мистер Бреер... Господин Бреер... Press the speak button. Трябва да натиснете бутона, за да говорите. Okay. Uh, so we move to... Добре. Господин Джамбаски има думата. Заповядайте, господин Джамбаски. are you with us? Господин Джамбаски, дали сте включен? Well, let's try to call him maybe... Добре, ще се опитаме по-късно да му дадам думата. Господин Морел. Merci, euh, Благодаря, господин председателю. Не за първи път говорим по този въпрос. Той е изключително важен, както бе казано от докладчика и от други колеги. Имаме и четири доклада за една еволюция на технологиите и това се случва с такава бърза скорост, че е нужно бързо да има регулиране. Също и да бъдем бдителни. А, разбирам, че има и някои неща, които са прекалено и други по-малки. Някои се съсредоточават само върху военната употреба, но други върху други елементи. Може да би е добре да гледаме и по-широко, но има и някои липси. Липсите са здравоопазването и правосъдието. Малко са по-неуловими нещата там и затова ми се иска да бъдат споменати. При здравоопазването е важно да се запише е, опазване данните на пациентите, както и общо да има опазване на данните. Питам се дали не може малко да разширим нещата, когато говорим за евентуалните решения. По време на дебата се сетих за Microsoft, които имаха едни решения, които някои нарек... бяха използвани след това с цели, които бяха или расистски, или антисемитистки. Но сега това е просто нещо, което се сетих, но е важно също така и човешкото, човешкото начало да бъде заложено във всичко това, за да има човека, защото ние сме тук, крайна сметка, да има контрол. Ние сме последната инстанция като хора и хуманитарното право пак трябва да бъде споменато. Защитата на данните, да, тук трябва да се работи много. Нужно е да бъде регламентирано, тъй като това е една технология, както казах, която се развива изключително бързо с шеметяваща скорост. Thank you very much. Благодаря ви. Няма никой от комисията, доколкото разбирам. Някой свързан от комисията има ли? Не. Господин Любретон, ще приключите ли дебата с а, своето изказване? Oui, je, je remercie les... Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, които успяха да се свържат или пък които присъстват тук в залата. Надявам се, че останалите двама ще могат да се свържа след това заседание. Мисля, че всички са съгласни, че една от първите гаранции, които трябва да бъдат заложени е контрол от страна на човека. Това е изключително важно. За останалото добре. А, напълно знам, че може да се подобри доклада, да се допълни с някои елементи и се радвам, че има доста предложения сред колегите. Така че радвам се на изменения. Благодаря на многото внимание, което обърнахме и мисля, че ще направим един доклад, който ще бъде цялостен, изчерпателен и ще ни даде възможност да бъдем защитени срещу опасностите в използването на изкуствения интелект. Благодаря на всички ви. Thank you very much. И аз ви благодаря. Само да ви припомня, крайния срок за изменение 11 е септември на обяд. Продължаваме с седма точка кандидатите и избор на членове на апелативния съвет на службата НЕС за интелектуална собственост. Тук става дума за председател на апелативния съвет. Както знаете, Председателя на този съвет ще бъде назначен от съвета от списък кандидати, предложени от управителния съвет на службата за интелектуална собственост. Преди да се направи това, нашата комисия има възможност да покани кандидатите, които са включени в късия списък, за да можете да отговорят на въпроси и да направят кратко изявление. За тази цел сме поканили днес кандидата, който се предлага, господин Жуал Неграо Господин Неграо, изпратихме вашето мотивационно писмо и вашата автобиография. А, ще ви дадем 10 минути и след това депутатите ще могат да ви задават въпроси и накрая ще ви дадем още 10-15 минути да отговорите, ако има време. Господин Неграо, имате думата. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря ви, председателю. Господин председател, уважаеми депутати, дами и господа, добър ден! На първо място искам да ви благодаря за това, че ме поканихте да участвам на това изслушване. Голяма чест и привилегия е за мен да бъда днес пред вас като кандидат за поста на председател на апелативния съвет на Европейската служба за интелектуална собственост и да ви кажа как виждам развитието на тази служба в следващите 5 години. Искам да започна, като ви припомня контекста, в който работи този апелативен съвет, както и ролята и отговорностите в рамките на системата за запазените марки. Както знаете, последните десетилетия ние все повече разчитаме на създаването на децентрализирани агенции, за да се засили ефикасността на дейността. Днес Съществуват 44 агенции по целия континент, които работят в различни сфери и те са основен елемент в структурата на ЕС което се вижда и от изследването от 2016 на парламента, колко ще струва да няма агенции. Повечето агенции наистина предоставят изключителна експертиза, която дава възможност институциите, държавите членки да работят добре. Част от тях обаче имат правомощия, които са задължителни. Е, една от тях е службата за интелектуална собственост. Що се отнася до регистрирането на търговски марки, дизайн, като идеята е да се сърчи новаторството на вътрешния пазар. Имайки предвид правомощията на тази служба, която, чиято работа може да засегне целият бизнес, е много важно тази служба да защитава новаторството на Съюза, за да може да се гарантира отчетност и легитимност на службата и административните й действия, законодателят е решил да използва два правни механизма. Първият механизъм е създаването на този апелативен съвет. Това е вътрешен орган, който дава предварителни експертни а, изследвания на решенията. След това има възможност да има традиционен контрол върху тези решения от общите съдилища и в някои случаи от Европейския съд. Тези механизми създават една система на двоен контрол върху дейността на службата за интелектуална собственост. Та, в този контекст работи този апелативен съвет. Тя ще даде правна сигурност по един начин, който да отговаря на законодателството за запазените марки и дизайн. Ползвателите разчитат на този съвет, за да може наистина да се разрешават споровете ефикасни. От началото 1996 година на работа на този съвет на 35 000 решения са взети по решения от първа инстанция срещу апелативния, срещу службата. Освен това, този съвет около 90% от всички получени дела са решени. Много малък от тях, е, дял от тях стигат до общите съдилища. Дори и до по-нататъчни действия, над 80% от решенията на Общия съд или Съда на Европейския съюз е потвърдил решението на този апелативен съвет. Смятам, че е много важно да кажем, че като активна част от е, европейската структура, ние сме един от успехите на тези системи. Но подобно и на други такива, смятам, че има възможност за по-нататъчно развитие, особено в бързо развиващата се бизнес среда, в която ние живеем и работим. Следователно, идеята ми за този съвет е това да бъде висококачествен, модерен съвет, който да разрешава диспути, свързани с интелектуалната собственост. А така може да се дадат най-високи стандарти на разрешаване на споровете, особено малките и средни предприятия. Нужно е тези решения да бъдат предвидими и своевременни. Не става дума само за общата ни роля. Нужно е да имаме и роля, която да дава най-общи указания за развитие на службата за интелектуална собственост. Така практиките могат да бъдат уеднаквени и съответно и международни организации, и национални органи да могат да почерпят опит ще трябва да отговори на три предизвикателства този апелативен съвет. Първо ще трябва да се а, разрешават спорове от виса, с висока стойност, след това оптимизиране на вземането на решения и на трето място сътрудничество. Тези предизвикателства са приоритетни а, за моя план за следващите 5 години. Тях съм записал в мотивационното си писмо и пред вас ще изложа сега. Що се отнася до първията приоритетна сфера – разрешаване на диспути от висока стойност. Нужна е прозрачност и да е ясно как работи този апелативен съвет, за да има висококачествени решения, а и да бъдем подотчетни. В този смисъл ще е необходимо ползвателите на службата за интелектуална собственост да получат правомощия и модела на работа на този съвет да бъде преразглеждан. Самия апелативен процес трябва да е по-достъпен за ползвателите на всички етапи. Нужни са системни и ясни канали за комуникация с обществеността и да включваме по структуриран начин заинтересованите страни на решенията. My second goal Втората ми цел е да развия последователно съгласувана практика за вземане на решения в съзвучие с юрисдикцията на Европейския съд, за да има повече правна сигурност и предвидимост за ползвателите. Трябва да се предоставят ефективни и ясни насоки да се оптимизира като цяло стойността на правата на интелектуалната собственост. За целта правилата трябва да бъдат в съзвучие с практиките на вземане на решения и на другите съвети на службата. Така ще бъдат въведени уеднаквени практики в цялата служба. Трябва също така все по-широко да се използва и альтернативният механизъм за уреждане на спорове. Така страните още от самото начало ще могат да получат бързи и ефективни решения. Това въжи най-вече за малките и средни предприятия. Към момента прекалено нисък е процентът на случаите, по които се използват медиация и други альтернативни процедури, тъй като те прекалено късно се предлагат на ползвателите. Но съгласно промените в модела ни въведени от 2016 година насам, сега имаме възможност за създаването на център за медиация. Апелативният съвет трябва да допринесе със своя много богат опит в тази област за учредяването на този център. Искам също така да работя и за справяне с недостатъците в организационната ни работа, да достигна повече ефективност. Трябва да излизаме с висококачествени и своевременно взети решения. За целта трябва да се установи ефективна бизнес процедура в целия апелативен съвет. Трябва повече да се работи в екип, да се създаде такава култура на екипност, както както и да се използват по-широко съвременните технологии, като машинното учене, изкуствения интелект и обработката на големи масиви от данни. По последният ми блок от приоритети – сътрудничеството. Въпреки, че съветите са независими един от друг, те не бива да работят изолирано един от друг. Дори напротив, те трябва да си сътрудничат, както и да си сътрудничат с заинтересованите страни, за да можем и изцяло да изпълним стратегическия си план за 2020 година. Той пък е стикован с плана за действие на Съюза за интелектуалната собственост. Както ви е станало ясно, ако сте прочели автобиографията ми, запознат съм с въпроси, свързани с интелектуалната собственост. В продължение на повече от 20 години съм работил както в частния, така и в държавния сектор по въпроси, свързани с интелектуалната собственост. Имам широк опит, включително и на управленско ниво. Запознат съм с правните инструменти на Европейския съюз като цяло и по-конкретно с унези, уреждащи дизайна и търговските отделните марки. Знам също и какъв е балансът на интересите между отделните заинтересовани страни в тази система. Като се има предвид професионалният ми опит в областта на правата на интелектуалната собственост, ако бъда назначен за ръководител на апелативния съвет на службата, ще осъществя трите си групи от приоритети. Ще работя също така за отчетност, качество, устойчиво развитие. Ще работя също така и за установяването на по-приобщаваща култура, като си взаимодействам с всички членове на апелативния съвет. Постоянно ще разчитам също така и на обратната връзка на ползвателите. Тясно ще си сътруднича и с изпълнителния директор на службата. Ще бъда също така обект на контрол от страна на надзорните органи на службата, както и от страна на институциите на Съюза. Благодаря, господин Неграло. Сега ще дам на думата на координаторите от всяка политическа група. Искам само да припомня, че трябва да направим оценка на кандидата, не на процедурата. Оценяваме кандидата. Господин Вос. Vielen Dank. Ich würde gerne Господин Фос, благодаря. Ще се изкажа на немски. Господин Неграо, чува ли ме? Ще разбере ли онова, което ще кажа председателят? Не знам дали господин Неграо чува превода. Господин Неграо, чувате ли превода, въпреки че вие говорите и немски? Добре. Господин Неграо, благодаря за готовността ви да отговорите на въпросите ни. Имам няколко въпроса. Първо, Статистиката за работата на апелативния съвет от миналата година показва, че се увеличава неговата натовареност. Тази година също предстои да се увеличи натовареността на съвета, дори в по-голяма степен – какво ще направите, за да не се увеличава прекомерно броят на случаите, с които ви сезират, за да не се удължава също така и продължителността на разглеждането им. Казахте също така, че възнамерявате да използвате изкуствен интелект – какво следвате да предприемете по въпроса? Какви действия обмисляте, за да включите изкуствения интелект в работата си? Какво смятате да предприемете по този въпрос по отношение на служителите си? Друг мой въпрос е свързан с стратегическия проект за работата ви до 2025 година. Предвижда се тук въвеждането на тъй наречените блок вериги, блокчейнс, с оглед на намаляване на разходите, както и на други предимства, свързани с тази технология. Какво би означавала тази технология като цяло за работата ви? Последният ми въпрос. Европейската комисия публикува своя план за действие за правата на интелектуалната собственост. Службата ви ще бъде ли взета предвид в работата по този план? Ще бъдат ли взети предвид нововъведенията, които възнамерявате да въведете? Господин Велкен. А, окей. Okay. Finally. Hello. Най-накрая успях. Благодаря ви. Надявам се, че ме чувате Имам само един кратък въпрос. Една от целите, които упоменавате в мотивационното си писмо, е да създадете възможности за сътрудничество с външни заинтересовани страни, като въззивни инстанции в националните апелативни съвети и в националните съдилища. Какво точно смятате да предприемете, за да се установи такова сътрудничество? Възнамерявате, например, да установите редовни контакти с заинтересованите страни по конкретни теми или тенденции, като, например, тенденцията, която току-що опомена господин Фос, както и във връзка с промени в апелативния съвет. Благодаря. Госпожа Мелхиор, имате думата. Благодаря. Благодаря на господин Неграл за това, че се кандидатира. Благодаря и за участието ви в днешното ни заседание. В изложението си, както и в мотивационното си писмо, често упоменавате системата за търговските марки. Упоменавате, че трябва да са удовлетворени ползвателите на тази система. Системата на патентите и търговските марки е нещо, което е от полза за обществото като цяло. Всички се убеждаваме в това. Говорите за система за внасяне на вазивни искове, основаваща се на ценности, но какво ще направите така, че ползвателите като цяло да са по-удовлетворени. Нямам предвид само дружествата и учените. Когато, например, се съчетават елементи, свързани с технологии и софтуер? Как ще направите така, че да е ясно, че става дума за патент за софтуер, който не бива да се предоставя? Какво ще направите, за да се включи и по-широката общественост в системата за патенти? Bonjour, Добър ден, господин Неграл, Аз се запознах с вашето CV и с мотивационното ви писмо. писмо с огромен интерес. Познавам много добре тази институция. Виждам, че вие познавате. Имам два въпроса. Може би са малко по-странични от тези, които вече бяха поставени. Първият апелативният съвет е жертва на своя успех. Какво е мнението ви за увеличаването на броя на членовете на този съвет? Доколкото разбирам, от cv ви, вие говорите френски. Това ме радва изключително много. Както виждате от маската ми, аз съм французин. Какво можете да ми отговорите на френски? Благодаря ви. Благодаря, господин Либретон. Господин Негрел, разполагате с 5 минути за отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати за поставените въпроси. Ще се опитам да структурирам отговорите си. Ще започна с въпросите на господин Воса за увеличаването на апелативните случаи, които се разглеждат от съвета. Има скромно увеличение. Това показва и увеличението на кандидатите за търговски марки и дизайни. Както вече казах в предходното ми изявление, има доста инициативи, които трябва да бъдат реализирани, за да се подобри ефективността и ефикасността на работата на апелативния съвет, започвайки от ефикасен бизнес, ефикасни бизнес процедури. Също да има нужната култура в съвета, използването на инструменти, също като изкуствения интелект, машинно учени и прочие, което може да подкрепи работата на членовете на апелативния съвет. Не считам, че непрекъснатото увеличаване на броя на членовете на апелативния съвет е верният отговор на увеличаване на броя на делата. Мисля, че трябва да се прилагат по-съвремени методи на работа, нови технологии от страна на апелативния съвет. Вие казахте, че трябва също да се обучат членовете на апелативния съвет в боравенето с тези нови технологии, както сами посочихте. И това ще помогне за справяне не само с увеличаването на броя на случаите, които се разглеждат от съвета, но предвид също и на все по-голямата сложност на тези разглеждани случаи. Ако като председател на апелативния съвет преценя, че е необходимо да предложа увеличаване на бройката на членовете на апелативния съвет през едните години, аз няма да се поколебая да го направя. Но това няма да бъде предпочитаното ми решение. Относно новите технологии, въпросите, които поставяхте, свързани с блокчейн технологиите. В стратегическия план до 2025 година се разглежда тези въпроси. Ние също имаме методология по проектите, която ще ни позволи да видим какво е на разположение, какви са ползите, и всичко това ще се прецени по един структуриран начин. Ще се види дали блокчейн технологията отговаря на потребностите на ИО и ПО и как ще се използват тези технологии в по-широк план. Ще подходя следвайки научните доказателства преди да взема решение в това отношение, защото не може да се очаква тези технологии да заменят работата на хората. Те са само допълнителни средства за по-ефикасна работа, за по-ефективна работа. Сега на въпроса на господин Волкин за сътрудничеството в областта на обжалванията. EU IPO от 2011 година има широко мащабна програма на базата на така нареченото меко право, soft law. В Европейския съюз знаете, че имаме добро ниво на хармонизиране на търговски марки и дизайн. Имаме регламент в това отношение, имаме директива за търговските марки и това е много добре. Но когато минаваме към следващия етап, когато трябва да се прилага на практика законодателството и как се прави това на национално ниво, виждаме, че в доста случаи има несъответствия. И това означава несигурност, повече разходи, липска на предсказуемост за ползвателите. Затова ИПО от 2011 реализира редица проекти за съгласуване на проектите. Ние не говорим за това кой е най-добрият начин. Ние решихме да се обсъдят всички тези интересни аспекти а, и да прилагаме определени разпоредби по един и същи начин. Имаме 10 такива проекти в областта на търговските марки и дизайна. Не наскоро а, и ИПО, както и националните офиси, решиха да съгласуват работата си и по отношение а, на апелативната практика. как да се разглеждат определени въпроси, как да се действа на практика. Тези проекти ще дадат път на допълнителни проекти и като председател на апелативния съд аз бих искал за следващите 5 години да се предприемат подобни проекти. Не искам да кажа, че всичко това ще е лесно. Имаме 29 юристи от различни юрисдикции и трябва да решим заедно как да се прилага дадена разпоредба. Моля ви да приключвате, господин Неграл. Това е същата методология, която бих искал да прилагам като председател на апелативния съвет в бъдеще по отношение на подобни проекти за съгласуваност на практиката. Има също много голямо значение как се възприема работата ни. За нас е важно да знаем какво смята продукт, промишлеността за нашите продукти, как можем да ги подобрим. Ето защо всяка година ние правим проучвания, за да видим доколко удовлетворени са клиентите. Като председател на апелативния съд, съвет, аз искам да подсиля тази част от работата на съвета. Ще поддържам контакти с гражданите, с ползвателите. Също ще съобразявам с исканията на гражданите. Господин Либретон, аз съм посочил, че говоря френски, но няма да рискувам да ви отговарям на френски сега. Съжалявам за това. Мисля, че се спрях на въпроса за увеличаване броя на апелативния съвет за следващата година. Трябва да сме предпазливи, трябва да видим как ще се развият нещата през едните години при прилагането на търговските марки и дизайна. Ние ще приложим ефикасни мерки, за да можем да осъществяваме дейността ни. Аз ще поискам допълнителни ресурси от управителния съвет, ако преценя, че такива са необходими. Благодаря ви, господин Неграо. Желаем ви успех в следващите етапи на процедурата. Приключваме заседанието за сега и ще продължим след няколко часа в същата зала.